So, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Дами и господа, уважаеми колеги, малко закъсняхме, но въпреки всичко предлагам да започнем. Трябва да започнем, защото трябва да ни стигне времето. Имате е, и имате някаква бележка по дневния ред. Ето, имате думата. Имам молба. Утре в Комисията по транспорт от 9 до 12.30 ще гласуваме 2000 изменения. Не може ли точката за бюджета да бъде изтеглена за днес? Това е молбата ми. Председателят може да опитаме. Коя точка е тази дневния ред? Няма проблем. Можем да изтеглим тази точка. Е, това е въпрос за освобождаването отговорност, точка 22. Добре. Така ще го направим. Тази точка ще изтегнем преди а, а, заседанието а, при закрити врата между точка 6 и преди точка 7. Сега обявявам а, обявявам точките от дневния ред. Днес в 6.10 след изслушването господин Алпадини ще се занимавам с документа от правната служба, където става въпрос за становище за сроковете, свързани с съдебната палата, с съда на европейските общности. Утре, след гласуването, ще има обмяна на мнения, свързани с защитата на данните. Това е точка 23. И след това Следва точката на господин Пеленгое. Става въпроса за политическите партии и фундации. Ще се разгледа след точка 17. Така че днес а, трябва да се занимаем а, с един а, правен документ, свързан с съдебната палата, случай повдигнат от Белгия. И сега а, включваме и на госпожа Лихтенбергер. А, след точка 6 ще бъде разгледан бюджета. Преминавам към точка 2, ако няма други бележки към дневния ред. Първо искам да ви кажа, че като членове на правната комисия сме поканени да вземем участие в представянето на госпожа Рединг Утре а, това представяне ще се състои в а, комисията Либе от 3 часа а, по въпросите на свързани с Стокхолмската програма. Ще е добре, ако някои от членове утре успеят да участват в, в заседанието на комисията Либе и искам да подчертая, че утре трябва да носете картите си, за да гласуваме електронно. Сега преминаваме към протоколите от 6 ноември, от 19 ноември и ако до края на заседанието то няма някакви възражения, протоколите ще се считат за одобрени. Сега точка четвърта. Господин министър Лука, приветствам ви, добре е дошъл. Той е представител на Министерство на правосъдието и обществения ам, ред. С него ще имаме възможност да проведем дискусия. Добре дошъл, господин министре. Имате думата. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου. Господин председател, госпожи и господа, членове на парламента, преди всичко ви дължа благодарност за оказаната ми възможност да ви запозная с извършената от кипърското председателство работа през второто полугодие на тази година. Кипърското председателство насочи вниманието си към усилията за създаване на една по-добра Европа, една по-резултатна Европа в името на своите граждани и а, своите съседи. Що се отнася до междусъдебното сътрудничество по гражданско-правни въпроси. Първо бих искал да ви кажа няколко думи относно прегледа на регламента Брюксел 1, който е основа за съдебното сътрудничество именно по гражданско-правните спорове. Този регламент съдържа нормите, свързани с международната подведомственост по гражданско-правни и търговско-правни спорове и облегчава признаването и изпълнението на решенията навсякъде в Европейския съюз. С вашата подкрепа и съдействие ние доразвихме наследството на предходните председателства и успяхме да приключим преговорите по Брюксел 1. Предложението бе прието на последния съвет на министрите на вътрешните работи и правосъдието и в последствие регламентът бе подписан на 11 декември от заместник министъра на европейските въпроси и председателя на Европейския парламент господин Шулц. Ето защо бих искал да благодаря на парламента и особено на докладчицата за отличното съдействие. Наред с това кипърското председателство успя да постигне общ подход, който бе прият от съвета през декември, относно проекто регламента за взаимното признаване на мерки за защита по гражданско-правни спорове. Този проект регламент е много важен за европейските граждани и бе приоритетен за кипърското председателство. Организирахме редица заседания на работната група. Целта на проекто регламента е да създаде цялостна уредба, благодарение на която всички защитни мерки, постановени от съда в една държава членка, да бъдат бързо и ефикасно признавани в друга така че да се постигне свободно движение на такива мерки в Съюза. Този регламент е последният елемент от законодателния пакет, чиято цел е да бъдат е, укрепени правата на пострадалите от закононарушения в рамките на Европейския съюз и който допълва регламент, а, директива 2011-99 директива за защитите мерки в наказателното правораздаване. И така на 7 декември съветът на министрите на правосъдието и вътрешните работи прие общ подход по този регламент е, с очакването ирландското председателство да продължи работата, в това число в контакт с вас, та да се стигне доколкото се може по-скорошно приемане на този проекто регламент. И така сега стигаме до проекто регламента за европейска заповед за събиране на вземанията на частни кредитори. Този проекторегламент ще създаде единна общоевропейска процедура за трансграничните случаи на събиране на вземания и съдържа някои много прецизно формулирани разпоредби с оглед да не бъдат накърнени процесуалните права на длъжниците, но пък да се даде възможност на кредитора чрез европейска заповед да запорира банкови сметки на длъжника в друга държава членка. Кипърското председателство е на мнение, че този регламент ще допринесе за економическия растеж, тъй като в значителна степен ще облегчи трансграничното събиране на вземания и съответно трансграничните търговски финансови операции. И имайки предвид трудните економически условия, в Съюза по-настоящем ние отдадохме особено значение на този регламент. Организирахме заседания на работната група, приключи първото четене на първоначалния текст на комисията, а второто четене също бе започнато и напредна – Имахме възможност да обсъдим този проект регламент, както по време на неофициалното заседание на съвета през месец юли в Никозия, така и по време на редовното заседание на съвета на министрите в Люксембург през месец октомври. В резултат от всичко това бяха приети политически насоки, това на последното заседание на съвета на министрите този месец декември. Насоките формулират политическата цел за създаването на нова единна европейска процедура за издаването на европейска заповед за запориране на сметки. Освен това, регламентът съдържа възможност за внезапно прилагане на съответните мерки в действие, което ще повиши събираемостта. Съветът, разбира се, е, съблюдава съчетанието на, на гаранциите за двете страни в процеса, длъжници и кредитори. Надявам се, постигнатият подход е, ще облегчи по-нататъчната работа по регламент. Новият проекторегламент за е, свързан с е, споровете, свързани с пружеска имуществена общност, независимо от формата на съжителството, бе предложен от Европейската комисия през е, март 2011 година. Не става въпрос за спорове между бивши съпрузи и регистрирани партньори с трансграничен елемент. Кипърското председателство също се отнесе приоритетно към този регламент. На двудневно заседание на работната група състоя се и еднодневна конференция през октомври в Кипър. Вашият докладчик е, по проекто регламента присъства – така се стигна до трето четене, което и приключи на преработения вариант на проекто регламента от Кипърското председателство, бе постигнат значителен напредък, бе константирано сближаване на възгледите по, по редица въпроси. И на последното заседание на министрите те приеха насоки и за двата регламента, които насоки според нас ще способстват за по-нататъчен напредък в хода на преговорите. Насоките се отнасят за подведомствеността при такива съпружески спорове и признаването на съдебните решения – Предлага се също така да се следват аналогичните общи насоки по <clears throat> наскоро приятия регламент за унаследяването. Освен това, работните групи е, ще преценят доколко общите насоки ще се следват и по отношение на регистрираните партньори. По време на нашето председателство по-нататък започнаха разговорите по проекто регламента – за общото европейско законодателство за търговския пласмент, макар това да не бе сред нашите приоритети, по решение на съвета на министрите от месец юни, ние все пак се запознахме и с този регламент. Знаете, е, той представя особен интерес и, и засяга е, правата и задълженията на, на множество заинтересовани страни. Кипърското председателство е, замоли държавите членки да излязат с първоначални общи позиции. Що се отнася до многогодишната финансова рамка и проекто рекламента за програмата Правосъдие. Бихме искали да, да посочим, че съветът постигна частичен общ подход още през юни тази година, който частичен общ подход обхваща всичко с изключение на два въпроса. Бюджетните суми и второ дали някои аспекти на политиката за противодействие на злоупотребата с наркотици да не попаднат в същата тази програма за правосъдие. Що се отнася до бюджетното финансиране, текат хоризонтални преговори, а що се отнася до наркотиците, председателството по-настоящем води разговори с оглед до края на годината да се намери решение. Доколкото можем да съдим от осъществените вече контакти с докладчиците на вашата правната комисия и на Комисията за правата и свободите, Европейският парламент в редица важни отношения е на същото мнение, на каквото е и съветът. Например, акцента, който се поставя върху професионалната квалификация на съдиите – а в отговор на резолюцията на Европейския парламент от 14 март 2012 година именно по този въпрос, е, резолюция на Европейския парламент, съветът включи този въпрос сред важните елементи на програмата. Наясно сме, че професионалната квалификация на съдиите е важен елемент – за утвърждаване на европейската правна култура. Впрочем, програмата трябва да бъде достъпна не само на съдиите, а и, на прокурорите, адвокатите и прочие юристи. Що се отнася до финансирането, комисията би следвало да преценява предложенията възоснова на определени критерии, в това число европейският принос на предлаганите дейности. Благодарение на отличното сътрудничество между парламента и нашето председателство, триалогът започна веднага и бе постигнат важен напредък. Вече си състояха две е, съвещания на триалога по този е, проекторегламент. По-нататък, е, по въпроса за електронното правосъдие, нещата също напреднаха по време на нашето председателство, в това число третото издание на съдебния портал, което бе активизирано през октомври месец с обогатена функционалност – Работихме последните въпроси. Е, извършихме миграция или преход на съдържанието от е, страница на Европейската съдебна мрежа по, по граждански и търговски въпроси към портала Електронно правосъдие – вече текат, текат разговори за извършване на същия преход от Европейската съдебна мрежа към портала по наказателно-правни въпроси. Също така се работи по а, включване на в портала <clears throat> на териториална информация, на съдебна карта, която да оказва съответно компетентните съдилища. За 2013 година сме планирали <clears throat> просветна популяризаторска кампания с публикации в специализираната преса. Предвиждаме също така стратегически популяризаторски дейности, това число чрез разпространяване на информация в социалните мрежи и на аудиовизуални материали. 2013 година, знаете, ще бъде година на гражданите, на гражданството. Обсъждаме вече някои дейности. А Европейската комисия в началото на следващата година ще внесе законодателно предложение по електронното правосъдие и ние очакваме това предложение с голям интерес. Следва да отбележим също така, че сегашния план за действие по електронното правосъдие от 2008 година ще приключи към края на следващата 2013 година, поради което е, до година наред с текущата дейност се предвиждат е, редица мероприятия с оглед на законодателната работа и изработването на нов план за действие, след като срокът на, на текущия изтече. Понататък, единият европейски патент не попада в ресора ми, но аз смятам заслужава да си да спомена постигнати от вас напредък, от вашата комисия. Благодарим на господата Рапин и Палтазаре, тъй като без тяхното съдействие не бихме могли да станем свидетели на този исторически момент за Европейския съюз. Е, регламентът е, е прият. Е, остава утре да бъде подписан от председателите. Остава само да се ратифицира споразумението за единния патентен съд. Намеренията са това да стане на 18 февруари до година. В заключение ви благодаря за конструктивното сътрудничество по време на нашето председателство, без което не бихме могли да постигнем общите си цели, сред които е и по-нататъчното укрепване на общото пространство на правосъдие, свобода и сигурност. Благодаря ви. На ваше разположение съм за вашите въпроси. Благодаря ви, господин министре, за тази равносметка, която ни представихте а, и оценката на кипърското председателство. Аз и докладчика присъствахме на подписването на регламента Брюксел. Тази седмица ще се, се проведе и подписването на регламента за патента. Това са два основополагащи документа – и това е голямо постижение е, за вашето председателство. И следващото председателство ще ам, има на практика 3,5 места на разположение, през които да работи ефективно. Искам да ви благодаря за това, което постигнахте по време на вашето председателство на на съвета. Има ли някакви въпроси от залата? Тадеус, госпожа Тай. Благодаря, господин председател. Присъединявам се към това, което казахте току-що. Трябва да отбележим, че само с няколко месеца работа може с гордост да заявим, че кипърското председателство е изпълнило на практика своите обещания. Постигнат е сериозен успех. Благодарим за чудесното сътрудничество. Особено по двата основни европейски регламента, които са именно пример за подобно добро сътрудничество. Благодаря, желая ви успехи в бъдеще. Следващия колега, благодаря и аз искам да благодаря на председателството на Кипрското председателство. Много се радвам, че Кипърското председателство толкова решително постъпи по въпроса свързан за имуществото при регистрираните партньорства. Имаше а, доста голямо разцепление сред а, съдиите на Съда на Европейските общности по време на тристранните разговори, свързани с а, прозрачността. Също отбелязахме напредък, въпреки че темата е доста сложна. Ние не очакваме това, това от вас, защото вие сте една малка страна, но вие ем, надхвърлите всичките ни очаквания. Благодаря ви много, госпожа Викстрам. Так, Сумихка. Благодаря. И аз на свой ред искам да изкажа благодарност от името на всички. Кипър е хубава, малка страна насред Средиземно море, както всички знаем. Но ние усетихме, че освен малка, хубава и вълнуваща страна, Кипър е и много важна за Европа страна. Защото по време на председателството наистина положихте солидни основи. Например, по европейския патент, въпроси, които от дълго време стоят без решение, вие успяхте да финализирате всичко с успех. С десетилетия напред в бъдещето ще усещаме ефекта от кипърското председателство и ще си мислим, да, това е малка, вълнуваща, хубава страна, но и страна, която изигра ключова роля за Европа. Особено, що се отнася до такива важни въпроси. Сега можем да заявим това, когато наближава края на кипърското председателство. Има и други въпроси, като пакета за об... общия пакет за обечето, по който работим. И там долу-горе сме на финалната права. Кипърското председателство също постигна сериозен напредък по този въпрос. За в бъдеще си мисля, че наистина Кипър ще е за нас една много важна страна за бъдещето на Европа. От името на всички искам да изкажа искрена благодарност на всички вас, да ви пожелая <clears throat> О, да си почините добре след тежката работа. Няма други желаящи, господин министър. Синитос, кире проедре. Господин председател, обикновено тук човек се извинява за работите, които не е свършил. Аз съм щастлив, че успяхме да изпълним поне това, което обещахме. Кипър е малка страна и освен всичко, което направихме, надявам се, успяхте да се насладите на гостоприемството на нашата страна. Говоря за тези, които бяха на посещение там. Пред нас е една съвместна цел. Европа – пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Благодаря. Благодаря ви още веднъж, господин министре. Една много плодотворна дискусия проведохме. Желая ви весели празници и една успешна нова година. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. И сега правим, ще обсъдим доклада на госпожа Бернард. Благодаря, господин председателю. Аз съм докладчик на доклада, свързан с правилника за длъжностите лица и смятах, че тази тема ще можем да я приключим много по-бързо и че в края на годината ще мога да ви кажа какви са нашите позиции. Искаше ми се да можех да ви кажа нещо ново, нещо интересно. Миналата седмица в Страсбург се срещнах с докладчиците в Сянка. Те са винаги били много колегиални и много коректни. И въпросът, колкото ми зададоха, какво всъщност е новото? Казах, не, е, няма нищо ново. Между другото, нещата се промениха, има все пак някои нови неща. Искам да кажа на колегите къде се намираме в момента. Няма някакви нови неща, нямаше официални разговори с, от страна на председателството, нямаше тристранни разговори. Кипърското председателство не получи мандат за преговори, защото се изчаква решението свързано с многогодишната финансова рамка. Смята се, че е на 22 Очаква се, че е на 22 на 23 ноември ще бъде взето някакво решение и че ще внесе яснота по този въпрос. Но сега ще очакваме също какво ще стане на 7-8 февруари. След... Следващите стъпки са следните. Кипърското председателство в края на своето председателство днес представи а, своя доклад пред Корепер, доклада за напредъка в доклада са включени малко изменения, сравнени с доклада на датското председателство. Въобще нито за датското, нито за кипърското председателство е ясно на къде клони мнозинството. А, говорим тук какви са методите, какви са изчисленията и какви може да са максималните изчисления. Нещо интересно в този доклад на Кипърското председателство ще ви прочета оригинала. А, там те се позовават на пенсиите и на пенсионната възраст, че тя е наред всъщност, но след това ще го прочета. Въпреки това, връзка между пенсионната възраст и прочността на живота трябва е, да се вземе предвид. Има някои държави членки, които искат да свържат продължителността на живота с пенсионната възраст. Това ни се струва малко странно, но има държави членки, които искат да създадат нови работни места. Някои се позовават на 5% от текста на комисията и това трябва да е минималното съкръщение, което да се предвиди. На 20 декември се предвижда приемането на този доклад от страна на съвета. Този доклад за напредъка описва настоящите позиции и той не включва в себе си някакъв мандат за преговори. Значи се връщаме там, където бяхме преди 8, 8 месец. На 11 и 12 ще се говори с МВФ, ще има разговори освен с това с ирландското председателство, ще има и тристранни разговори, на които аз се надявам. Всички познаваме ем, регулаторната рамка. Отдавна ни е ясно, че част от правилника за длъжните е, лица е бил променен през 2004 година променени са методите за корекциите на възнагражденията. Споменава се и така наречен специален налог. Знаем, че тези два фактора, които са предвидени в законодателството, ще изтекат в края на годината. От 1 януари няма някакви а, методи за част от 2013 година, докато не бъде прието ново законодателство. Това означава, че от 1 януари няма вече а, данък солидарност. Господин Шевчович, на 30 ноември пред а, председателя Шуц и пред а, председателя Мавриянес или по-скоро им изпрати а, писмо като ги призовава да има да се предвиди продължаване на този метод и този специален налог да се одобри за една година. Така че от януари да не се стигне до автоматично коригиране на възнагражденията По време на заседанието на Корепер преди две седмици, седмицата преди Страсбург, в четвъртък, беше проведено това заседание. И бяха проведени различни дискусии, зависимо от това с кого го говорите, дали на закуска или на вечеря. Се стигна до следното че а, данъка солидарност може да бъде удължен, но методът не може да бъде удължен. На нас обаче ни е ясно, че най-късно април, май, юни ще имаме ново законодателство и този метод ще бъде изчислен за периода след юли. Значи под нашото ниво е, е да слушаме или въобще да обсъждаме такова нещо, защото това звучи доста несериозно. Държавите членки не могат е, да осигурят квалифицирано мнозинство, така се твърди тези, които а, поддържаха а, данъка за солидарност, не бяха за увеличаване на възнагражденията. Това бяха а, Белгия, Люксембург. Имаше други, които бяха против увеличаването на възнагражденията. както журналистите казват, от достоверни източници, не само аз и други от Корепер, чуха, че има някои столици, които не смятат, че ефекта, който се получи в медиите е толкова лош и за това, че се говори за 5% увеличение на възнагражденията. Въпреки всичко, беше получено съгласие. Корепер обсъди предложението на комисията. Въобще разговорите бяха много сложни. Трябваше с разговор да вземе решение. Имаше много разговори така нататика. Бяхме готови на всичко, но нямаше мнозинство и предложението беше отхвърлено. Комисията обаче взе предвид годишното, годишното коригиране на възнагражденията и на пенсиите. Нямаше квалифицирано мнозинство. Освен Белгия и Люксембург, нито една друга страна не беше за и в двата случая. Иначе имаше около 118 гласа. Е, имаше някои страни, които са за, имаше много въздържали се, така че, както казахме, се стига до квалифицирано мнозинство. качеството си на докладчик и в качеството на депутат направих изявление в пресата. Значи, корепер не беше в състояние да продължи срока за удържане на данъка за солидарност. Аз критикувах и невъзможността на държавите членки да прозрат това, което е важно и необходимо. И за това, че съвета не успя а, да се справи с, с ситуацията, свързана с а, коригирането на възнагражденията и пенсиите. В момента изготвям а, едно съобщение за пресата, заедно с колегата Балтазаре. Ясно е, че съвета се провали. Ще се стигне винаги е, отново до там, че е, съвета, съда на европейските общности отново ще трябва да заседава и да решава по този въпрос. Ам, знаем какво се случва. Господата идват а, в Брюксел, заседават и в крайна сметка не се стига до нещо конкретно. аз и докладчиците в Сянка заседавахме съвместно с помощта на секретарята. Виждам отзад и колегите който също ни подкрепиха и това а, е настоящото състояние на нещата. Благодаря, каза председателя. Благодаря. Госпожа Лихтенбергер има думата. Първо искам да кажа, че аз напълно подкрепям колегата Рот Бехерент за това по какъв начин тя описа позицията на съвета не трябва да проявяваме никаква толерантност към съвета, защото съвета се опитва по различни начини да отхвърли позицията на парламента, като стига до там, че сам си вреди. Не става въпрос за това лошите в Брюксел и добрите в Париж или някъде другаде. Затрудненията, които ние изпитваме в тази ситуация, че ам, има много малко хора, които са добре запознати с институционалния ред и те хвърлят вината към Европейския съюз. Има проблеми, някъде куца в комуникацията в цялата тази ситуация. Това не е за първи път това, което се случва и не се случва само с този документ. Но доста странно е, че тук става въпрос за това, че някои държави членки а, изпадат в ненужни полемики. Още тогава от името на моята политическа група изготвих и представих някои предложения за това данъка, данъка солидарност да бъде прогресивен. Говорим тук и за особено високи пенсии. Освен това, помислихме по какъв начин да се справим с тази а, полемика, свързана с а, надбавките за хора, които са от чужбина и живеят в Брюксел. Ние сме за това да има прозрачност при сформиране на възнагражденията, да се знае какви са налозите, данъците, как, какъв е размера на възнаграждението. Но се дразня от политиката, която води съвета, защото тя а, не е от полза на никого. Трябва ясно да се заяви кой поема отговорността. Това трябва да стане ясно. Благодаря ви, колегата Тани. Ja, ich kann nur unterstützen, Frau Lichtenberger, was Sie gerade eben gesagt haben, das Auslaufen. Е, това, което сега казахте за тази надбавка, която получават хората, които от години живеят в е, чужбина. Докладчицата спомена връзката между пенсионната възраст е, и продължителността на живот. Да, вие така казахте. В парламента се опитахме а, да приемем доклад, свързан с а, едината пенсионна възраст, беше отхвърлен отхвърлен този доклад, беше казано, че ако се приеме 67 години за пенсионна възраст, това може да се приеме в държавите членки. Да, точно това отговаря на средната продължителност на живота. Не знам дали това беше представител на Словакия или, но това беше представител на източноевропейска страна. Това е така. Искам да напомня, че в началото на годината за първи път в Германия стигнахме до там, че гражданин от бившото ГДР има същата продължителност на живот, каквато е в западната част на Германия. 23 години са били необходими, за да се изравни тази продължителност в двете части на Германия. Както се вижда, така стоят нещата и в източна и в западна Европа. Е, може да може да стигне до там, че някой да отхвърля тази висока пенсионна възраст, защото точно когато се пенсионират, живота на хората ще свърши гласувахме по друг начин по този документ, но аз тогава гласувах а, за предложението на комисията за въвеждането на а, нов, нова вид степен а, асистент с а, секретарски и деловодски функции. Председателят. Нека и аз да взема думата, защото смятам, че съвсем ясно трябва да бъде заявено. Ако се стигне до това увеличено 5,5%, то вина за това ще има съвета. И то тези държави членки, които не подкрепиха предложението на господин Шевкович. Няма значение дали тези 5,5% съществуват или не, но ще се стигне до там жълтата преса отново да използва тази тема, за да плюе по а, Европейския съюз. Това ясно трябва да бъде заявено. Нещо друго, което също ясно трябва да се заяви, че а, очакваме скоро да излезе второто решение по този въпрос на Европейския съд. И вероятността е решението да е подобно на а, първото. Какво тук просто се извиват ръцете на законодателството, което в моята страна е подсъдимо. Държавите членки трябва ясно да се, да се занимават с този въпрос тези разпоредби не са измислени от нас. Тези разпоредби са създадени, кога, когато не е съчува процедура за съвместно взимане на решение, значи съвета. Съвета е съставил тези разпоредби, решил така ще а, постъпваме. Не, не трябва да се изкривява реалността. На следващо място. Оставам впечатление, че голяма част от проблемите, а, пред които сме изправени, са били обсъдени по а, по време на разговорите на национално ниво, което сме водили. Но а, струва ми се, че душните лица на национално ниво някак си завиждат на душните лица на европейско ниво. Защото те смятат, че а, в националните администрации душните лица са по заплатени по-лошо, отколкото тези на европейско ниво. Обаче в някои държавни а, апарати през последните години е имало доста подобрения. И разбира се, винаги а, се е добавяло към възнагражденията. Имало е доста тъсти увеличения. А, но ние не можем да решаваме по тези въпроси, за съжаление нещата от 6 месеца са в застой. Ние, ние определихме нашата позиция, получихме мандат за първо четене и не правим и милиметър напред, защото съвета ам, се противи. И нищо не се случва. В съвета не се говори сериозно по тази тема. Въобще няма и някакви тенденции да се постигне мнозинство за определяне на някакъв мандат. Относно МФР, искам да кажа, кой смята, че МФР ще диктува условията, свързани с правилника за длъжностните лица. Няма как да стане. Ние искаме да има едно разумно решение на този проблем. Има много предложения, които трябва да вземат предвид. Трябва да се действа навременно но не трябва а, като предлог да се използва МФР, при която става въпрос само за абстрактни а, цифри и данни. Това е неприемливо. Това беше една обща бележка от моя страна, госпожо докладчик. Благодаря. Абсолютно съм съгласна с казаното от вас. Наистина положението е невероятно. Имаме законодателство, правилник за служителите, с метод, който е визиран в него и всички други правила. И, както казахте, това е било единодушно прието от съвета през 2003-2004. Влиза в сила 2004, сега изведнъж всички казват, аз нямах нищо общо с това. Старите държави членки забравиха, че са го направили, а новите се правят се едно, че новото законодателство не въжи за тях. Що се отнася до корекциите на заплатите, които се изчисляват по съответния метод, Да видим каква е кошницата за държавите членки. За 2012 година корекцията с 4,3%, 2,5% за Белгия, 2,5% Люксембург, същото за Франция, 1,8% увеличение, 1,7% процента има също в Холандия в някои страни има движение надолу, като Испания и други, което прави средна стойност 1,7. Струва мисля, че просто има завист Просто съвета мисля, че от тук може да реализира економии и да се похвали с това. Аз не се насмивах на връзката между пенсионна възраст и продължителност на живота. Просто ми беше странно как изведнъж човек се представя някаква продължителност на живота и след това коригира пенсионната възраст на всеки 2-3 години. Трябва да се види при какви условия са наети съответните държавни служители. Ние сме запознати с това в правната комисия. Относно добавката за преместване в Брюксел, за която говори госпожа Лихтенбергер. Каква е тази добавка? Може да зададем този въпрос. Ако едно лице работи 10 години на една и съща позиция, се е преместило в Брюксел. Имало е правила къде е трябвало да живее преди това, за да може да получи тази добавка. Значи лицето се премества тук, за да постъпи на работа, получава тази добавка. Тук има два съществени елемента. Средната възраст, на която се започва работа е 25-35 години. Значи 10 години става 45 и така стига до урязване от 16 на 100. Какво ще направят тези лица след 10 години? Ако сте много добре, те ще се напуснат, нали така? Ще се преместят някъде другаде. Ще започнат да работят частния сектор, за лобистите и ще получават три пъти повече ще останат само тези, които така или иначе ни трябват. Да видим дипломатите, дипломатическата служба. Тя получава висока такава добавка, не защото някой живее 5 години в Африка, 3 години в Брюксел или няколко години в Мексико. Има и възможности за безмитни покупки, без данъци и така нататък. Само, че тук съвета се спестява подробностите. Ако ще има последователност, трябва да се уреже тези настав... добавки за дипломатическата служба. Само, че се говори само за институциите, без да се споменават постоянните представителства. И пак опираме до тази завест. Значи в дипломатическата служба няма да има такива економии. Мисля, че тук в институциите трябва да разполагам с най-добрите служители и да ги задържаме на работа да получим това, което искаме от тях, да няма отлив на мозъци. Защото ако предприемем такъв хоп, просто ще загубим служителите. То това са аргументите, които бих изтъкнал против премахването на тази добавка. Относно специалния налог за солидарност. Държавите членки са се захванали много по този въпрос. Не постъпват парични средства Остават още само 3-4 месеца. Трябва да се направи нещо по време на този междинен период. Специалният налог се използва просто като механизъм, за спечелване на общественото мнение. Играе се мръсно, но не може да го променим. Това са фактите. Иначе, като говорим между себе си, да, може да се промени този специален налог за солидарност. Възможно е, но какво ще получим в замяна? Това, което е недопустимо е да се урязват пенсиите, като използваме този специален налог. Комисията ще предостави статистика. Но в повечето случаи става въпрос за 2%. Така как се стига до тези 16% или 8%, ако се предприемат мерки с този специален налог? Не мисля, че изведнъж трябва да се стигне до урязване на пенсиите. Относно преводите, и тук могат да се реализират економии от писмения превод. Не е необходимо да се превежда всичко на всички езици. В Холандия много ни обвиняват. но Необходимо ли е всичко да се превежда на холандски? Има много места, където могат да се реализират економии. Трябва да се реализират такива економии. Само, че всичко трябва да е обективно и коректно. Административните разходи, помещенията за служителите, трябва да видим къде точно да се економиства, какъв ще е ефекта. Съвета продължава да си играе игрички, доста добре квалифицирани служители играят тази игра. Те не идват тук редовно в Брюксел, идват веднъж два и после учитат някакви такива средни стойности, които не са коректни. Те дават съвети на политиците и им казват каква игра да играят, по какъв начин. Мисля, че трябва да се върнем към точните факти. Къде могат да се реализират административни економии? Да видим какви, за какво става дума. Обединеното кралство много обича цифрите. Структурните фондове се отпускат даже до след 12 месеца. Аз нямам проблем с това, но дали е добре това за Великобритания и за Франция? Искат ли подобно забавене? Така че нека да си изясним положението, да видим кое е какво. Да видим какви са фактите. Ако няма добре квалифицирани служители, това си носи последиците. Б благодаря. Комисията иска ли да вземе отношение? Благодаря, господин председател. На този етап искам да кажа, че комисията е обезпокоена от дългото забавяне на процеса, което води до несигурност за служителите, несигурност за самите институции. Нашето предложение за промяна в правилника за щатните служители вече се обсъжда от една година. Доклада на господин Роберт бе одобрен от вас преди 8 месеца. Мисля, че е крайно време да се започне триалога. Много е важно всичко да протече бързо, в кратък срок, защото се стига до проблеми в работата на институциите. Благодаря. Двама от трима са на стендбай. Чакат третия да видим третия колко още ще се мае. Сега преминаваме към следващата точка. Представяне на прочен тематичния отдел относно Европейската рамка за международно частно право. Изоставаме с времето. Кой от двамата? Господин, госпожа Камър или господин Дерой? Кой ще започне?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 wel, voorzitter, voor de mogelijkheid om eh, onze... Да, благодаря, господин председател, за това, че ми давате тази възможност накратко да ви запозная с нашето изследване. Голямо удоволствие наистина да ви запозная с резултатите от е, изследването, което вие ни поръчахте. Работихме с международен екип от 6 страни. Въпросите за международното частно право добиват особено значение по повод на договорни отношения през граница. Разбира се, частното международно право е, се урежда от законодателството на, на, на държавите членки, както разбира се и от Хакската конвенция. От 1999 година насам, от Амстердамския договор насам, Европейският съюз придоби също значителни правомощия в областта на международното частно право и от тогава насам, през последните 12 на години, се разви една доста широка нормативна уредба – като разбира се, остават и някои правни празноти. Та нашата работа беше да огледаме действащата уредба и да видим къде са празнотите и какво трябва да се добави. Освен това разгледахме въпроса дали наред с отделните актове, които действат по настояще, не бихме могли да, да кодифицираме да, да съберем всичко на едно място, да го структурираме по-добре. Ние работихме по три аспекта международна подведомственост, приложимо право и правила на признаване и изпълнение. Разбира се, има и други аспекти, това число а, представяне на доказателства, които са извън обхвата на нашето изследване. Международното частно право е една високо експертна област, трябва да си даваме сметка за това, но пък от друга страна е, то има пряко отношение към търговския оборот, към гражданския оборот. Е, и следователно не може да се подценява. Още повече, че благодарение на международното частно право се гарантира, между другото, свободата на движение на, на хора, стоки и услуги. И е, разбира се, говорим за изграждането на единното европейско правно пространство, не, не можем да подминем този въпрос. Нормите, свързани с приложимото право, също са много важни, тъй като дори материалното право да се различава, за страните е важно е, съдилищата да работят по еднообразен начин. И така че в края на краищата един документ с правна сила, оформен в една държава членка, да бъде е, признаваем и подлежащ на изпълнение и в друга. И естествено, е, че това е особено значение за европейските граждани и частни, т.е. и физически и юридически лица и, и само, само така, само пътя на развиването на общоевропейско равнище на международното частно право, европейското гражданство може да придобие някакъв смисъл. После, ако вземем юридическата професия, уредбата е от значение не само за, за адвокатите, тя е от значение за цялата юридическа професия, в това число за нотариусите, например. Ето вижте някои от примерите, които ни дават представа за значимостта на международното частно право. Казах за договорните отношения между търговски дружества, за защитата на потребителите, е, за посегателства срещу личността с трансграничен елемент. Много, много е важно европейските съдилища, където и да са те, да, да подхожат еднообразно към подобни посегателства. После гражданското състояние на, на лицата, което тече от момента на раждането. Въпроса за именуването на физическите лица, въпроса за бащиното име или майчиното име, ако е прието в съответната национална традиция. И без съмнение, отново, за да се изпълни със съдържание е, понятието за европейско гражданство, тази материя трябва да се уреди на общо европейско равнище. По-нататък можем да говорим за е, отношенията в семейството, е, издръжката на, на, на децата и, и други. И сега, какво е положението? Имаме 13 отделни регламента и две директиви. Но Освен това, е, в процес на, на, на работа са редица проекти. По-нататък нормите са разпокъсани в различни актове. И ние стигаме до извода, че всичките тези е, разпоредби е, дават е, значителна тежест на общоевропейското законодателство по тази материя, но все пак в него има сериозни все още празноти. И още повече, тъй като са приети специализирани актове, примерно за развода, за издръжката и така нататък, някои норми се дублират е, в е, различните актове, което затруднява прилагането. Освен това, по отношение на семейното право има известни ограничения, например. Е, Налагат се правила за анонимност или, или поверителност. В, в миналото това не винаги е спазвано. Е, по отношение на оставащите в уредбата празноти, е, ние първо разгледахме приложното поле на действащите актове, След това проведохме анализа възоснова на общите принципи на международното частно право по съществуващата научна е, литература е, и по е, действащите актове. И ето ги трите групи празноти. Първо по Брюксел Виждате в зависимост от волята, изразена от страните. След това имаме някои изключения от материално-правен характер, където просто страните не са могли да постигнат компромис. И накрая, системният анализ посочи, че общо европейско равнище просто цели материи са оставени без уредба. Ето вижте в имущественото право или е, по отношение на доверителните отношения, доверителните фондове, нататък представителството и, юридическата личност. По-нататък колективните искови производства, арбитража. А, ясно е, че е, тази материя поначало в световен мащаб е уредена или на национално равнище, но, но е важно е, да се пристъпи към уредбата и, и на общо европейско ниво. В, в областта на семейното право се наблюдават следните празноти – отношение на, на брака и на приложимото към брака право и, и неговото признаване по отношение на а, гражданските партньорства или регистрираните партньорства. Има сериозен разнобой по въпросите за именуването, особено за фирмите, за юридическите лица, осиновяването, родителските права, всичко това е неуредено на общоевропейско равнище. Защитата на, на по-уязвимите е, пълнолетни лица и също така е, положението и правосубектността на физическите лица. В а, някои от тези области, разбира се, е, можем да се позоваваме на, на Хакската е, конвенция и на, и на други норми на международното частно право, но в редица от тези области, като например именуването и юридическата личност, можем да се позоваваме и на практиката на Съда на Европейския съюз, който се е произнасял по въпроси за гражданството и за свободата на движение. Така че има, има и практика, има и някои актове, но, но всичко това не е кодифицирано. И ако се обърнем с лице към, към всичко това, трябва да си зададем въпроса дали желаем да попълним тези празноти ако да, кои са заинтересованите е, страни и е, кои са те, очевидно, гражданите, физически и юридически лица, т.е широката общественост, но и е, правниците, специалистите, те, те също биха били заинтересовани от една кодификация на международното частно право на общоевропейско равнище. И доколкото компетентността на Европейския съюз е значима, законодателството, допълването му в тази област е напълно уместна задача. Сега как може да се пристъпи към това? Имаме два варианта. Или постепенна хармонизация за попълване на празнотите, или пък една по-структурирана, по-подредена кодификация чрез чисто законодателни техники. Но трябва да си даваме сметка, че пък има и, и, и някои ограничения в областта на, на, на семейното право има някои празноти, но в тази област би могло да се разчита на засиленото сътрудничество, например, между, между държавите членки. Разбира се, този похват на засиленото сътрудничество съдържа риска от допълнително фрагментиране на уредбата – Съюза и от появата на така наречената Европа на няколко скорости. Тук въпрос, който ни бе зададен, бе за евентуалната кодификация на международното частно право създаването на, на кодекс, който да попадне всичко. Някои експерти смятат, че това е уместно. Просто е, е, ще се избегне разпокъсаността. А това би повишило и системния характер на, на уредбата, е, кодификацията поначало в, в традиционния гражданско правен смисъл има това предимство. Но е, в хода на разговорите е, с експертите се констатира и нещо друго. Дори в рамките на Европейския съюз ние не разбираме едно и също под термина кодекс. Ако вземем обичайно правните и континенталните правни системи. А пък е, е, в рамките на законодателството на Европейския съюз кодификация има свое си особено съдържание. Така че първо трябва да си изясним дали говорим за едно и също нещо. А в някои държави членки, дори сред е, научните среди, се констатира положително отношение към, към европейски кодекси, най-вече в Германия и Франция, но пък в други държави членки е, се наблюдава съпротива, както на политическо, така и на научно равнище. Като най-често е, противниците се позовават на, на, на спецификата на, на обществения правопорядък. Виждате, дори да се опътим към един общоевропейски кодекс на международното частно право, трябва предварително да си изясним редица технически въпроси. Значи, ако пък пристъпим към съдържателната част на нещата, е, да вземем едно понятие като гражданство, гражданско или регистрирано партньорство, като альтернатива на, на гражданския брак – нямаме е, единно понятие дори и за това. Та, очертава се като по-подходящ вариант постепенната хармонизация, но в дългосрочен план и дългосрочния план тук се измерва в 10 на 15 години, бихме могли да помислим за един свитък един свод европейски на международното частно право. Благодаря за вниманието. А, с удоволствие ще отговоря на вашите въпроси. Господин Герой, желаете да добавите нещо? Не, ik heb eh, groot respect voor de voordracht van mijn collega. Аз съм се спределно уважение към казаното от колегата, така че е, нямам какво да добавя. Така, госпожо Лихтенберге, първите въпроси да чуем. Аз одобрявам това, което е включено в анализа до голяма степен. Имам един въпрос, свързан с засиленото сътрудничество може би се взимат предвид и по-заплетени случаи или по-сложни ситуации. Например, бракове в европейски мащаб, в зависимост от за коя държава членка става въпрос, нещата са различни. По отношение на правната яснота имам известни съмнения. Защо се стига до там? Защото някои теми разбумват духовете в някои държави членки. И в такива държави членки не се очаква скоро да се вземе решение възоснова на разума да се каже, добре, не става въпрос тук само за идеологични въпроси, става въпрос за конкретни лица, които имат, може да имат за тях може да има конкретни негативни последици, когато става въпрос за брак между лица от различни държави членки. Благодаря ви. Благодаря. Може би няколко въпроса да съберем на купи. Следващия оратор. Въпросът ми е свързан с а, този законодателен акт, свързан с, а, международното частно право. Дали А, това законодателство няма да е толкова спорно, каквото относно свързаното с международното търговско право. Кои са най- ам, спешните аспекти, свързани с това международно право, може би правото на осиновяване или други подобни права. Може ли да ни изготвите един списък на следващото, мя... на следващо място за силеното сътрудничество? По отношение на хармонизирането имаме големи проблеми. Когато става въпрос за семейното право и правото за наследяването, нещата са много далечни, много по-различни от вечното право. До сега това сътрудничество протича много добре. Трябва да се види кои страни ще се присъединят. Добре е да имаме списък и всеки път да се проверява. Моята фашистска група не иска да има една Европа алакарт, както се казва често. Но е хубаво държавите членки да се обединят по тази тема. Може би повече от 20 ще се присъединят, поне толкова са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 някакъв общоевропейски кодекс, било то в наказателно правната или в частноправната област. Да, това може да бъде дългосрочната ни цел, но, но до тогава би трябвало да се движим стъпка по стъпка. И онези елементи от международното право, които налагат предвид а, някакъв международен или трансграничен елемент и интереса на гражданите да бъдат регламентирани, да ще бъдат. Следователно възниква въпросът за приоритетите в нашата работа и аз очаквам препоръки именно в това отношение. Аз а, а, а, съм обезпокоен, пък си давам сметка за това, че Брюксел едно не удовлетворява до край, но... Но постигнатото напоследък е немаловажна крачка напред, пък и е, е, свидетелства за готовността и възможността да се стига до компромис. Не, че е лесно, но не е невъзможно. И в обозримото бъдеще, като стигнем до Европейска федерация, което разбира се е моя мечта, ще можем да говорим вече и за по-дълбока степен на хармонизация Телю, моя въпрос към нашите експерти е, не смятате ли, че <clears throat> тези а, области от правото, които вие посочихте като пропуски в международното частно право всъщност не са пропуски, а нарочно, всъщност умишлено са оставени извън обхвата на международното частно право поради различни причини. Е, една от тях е, че има много голямо разминаване между националните правни системи. Мога да ви дам като пример в моята страна, например, тръстове, както и регистрирано партньорство е, като заместващо на брака, просто такива правни категории не съществуват в нашето право, никога не са съществували. Е, и особено тези въпроси, които са по- деликатни, свързани особено с семейното и наследственото право, а, знаете, всяка страна си има виждане по този въпрос. Ако бъде приета една обща разпоредба, която да задължава всяка страна да признава това, което се е случило в някоя друга страна, това означава някакви правни фигури, които страната умишлено е избрала да, я няма, да ги няма в нейната правна система, всъщност да бъдат привнесени. Т.е. по този начин един вид Брюксел да задължи националните държави да въвеждат правни фигури, които ги няма. А, освен това, за мен е малко странно, а, че сте вкарали корпоративното и вечното право в секцията с облигационно право. Според мен те нямат пряко отношение към облигационното право, а частното право, по принцип международното частно право, трябва да отговаря основно на търговските и облигационните отношения. Благодаря. Frau Lichtenberger, bitte. Лихтенбергер. Е е, една май, е, малка, бележка. Диктат от Брюксел. Това е много странна формулировка. По време на дискусиите всички държави членки взимат участие, така че няма никакъв диктат от страна на Брюксел. Госпожа Крамер. Ik ben het helemaal eens Благодаря ви за въпросите. Аз а, съм напълно съгласна с вашите забележки относно засиленото сътрудничество. Но пък от една страна можем да кажем, че по Рим 3 имаме вече 15 държави членки, които са предприели стъпката и за съпружеските двойки в Европейския съюз вече един, един развод е по-лесно осъществим, така да се каже. Но но, както казах, засиленото сътрудничество трябва да се избягва, доколкото е възможно, тъй като то би довело само до по-голяма фрагментация. Сега, ако това е единствената възможност, обаче, вземем десетина, 15 и прочи държави членки по линия на засиленото сътрудничество да приемат нещо, но това би могло да се гледа и като на напредък. По-нататък, а, по определени а, членове от а, договора за Европейския съюз, а, съюзът има неограничени правомощия за хармонизация. А, така че сега дали тези правомощия ще бъдат реализирани чрез 10-15 отделни регламента или ще намерят мястото си в рамките на, на един общ акт, това не, не е толкова важно. Значи правното основание го има А, а, Инак, системните противоречия, които съществуват в различните, така, между различните дялове на правото, те ще си останат, независимо от това кой кодифицира. Сега, семейното право е много трудна материя. В материално-правно отношение разликите са големи и ето, ето защо на нас ни се стори някакси по-уместно да се започне от имущественото право, да се преодоляват празнотите в него, е, като относително по-лека задача. А, да не говорим за нейния приоритетен характер в условията на финансово-економическите затруднения, които преживяваме по-настояще. И по-нататък въпросите за лицата, е, физически и юридически е, и във връзка с правото на установяване вече не малко е постигнато, но не е кодифицирано. В значителна степен това все още е практика на съда. И там може да се кодифицира фактически. Що се отнася до семейното право, до, до поначало цялата тази материя за лицата и семействата – и както казах, от материално-правна гледна точка разликите между държавите членки са сериозни. Наистина някои институти ги има в дадени държави членки, други ги няма. Еднополовите съжителства, например, партньорства или, или бракове дори. В, в някои случаи това правно положение е, предполага всички права и задължения, както при при един обичаен брак. И не, че е необходимо всичко това, целият, целият този обем права и задължения, свързани с а, а, положението съгласно едно национално законодателство, да се прехвърля в, в другата държава. Но би било поне уместно статута да бъде признат с оговорките на националното законодателство на, на приемащата държава. И разбира се, аз съм съгласна, че в средно до дългосрочен план само постъпателния подход е, е реалистичен. И най-сетне в някои отношения съзнателно наистина дадена материя е изключена от приложното поле на, на европейското право вероятно защото в някои случаи не е било възможно да се постигне компромис. Но пък преди десетина години нещата са били различни. Междувременно, вероятно сме се променили. Та това не е причина, ако компромис не е бил постигнат тогава, да се отказваме от опитите да го търсим сега. We hebben het iedere keer niet over de aantasting van het nationale recht, maar alleen het reguleren van grensoverschrijdende И тук в никакъв случай не става въпрос за подронване авторитета на националния законодател или на неговата вътрешно-национална практика. Е, е, целта е единствено да се уредят през граничните отношения или е, случаите с международен елемент. Благодаря ви. Има ли някакви въпроси? А, няма. В такъв случай искам да ви благодаря сърдечно за това, че ни представихте резултатите от това проучване. Преминаваме към точка 22, свързана с обжавната отговорност, госпожа Лихтенбергер. А, някои а, точки ги включи в този документ по отношение, на съда на европейските общности няма някакви бележки. Ам, изчислението на средствата по принцип около 90%. Този път този процент възлиза на 98%. Тук става въпрос за един бюджет, който има чисто административен характер и няма някакви външни разходи. Освен това, се вижда, че има необходимост за подобряване на ефективността, свързана с продължителността на производствата. Тази тема възниква постоянно. Наблюдава се удължаване на срока при преодистиалните запитвания. Обличаването е съвсем незначително. Необходимо е в тази област да бъдат въведени подобрения. Освен това съм споменала колко решения са били постановени добре е, когато всичко се прилага, изпълнява както трябва. Това ще спести време, отколкото а, да се сканират и печатат документи, да се разнасят а, в офисите. Това са а, разходи или това е разточителство, което е ненужно. Тук става въпрос за ръчен труд. Освен това, се споменава инициативата за реформи, която ние подкрепяме. Освен това, освен това през 2013 година а, ще са необходими спешни структурни промени освен това е необходимо назначаването на допълнителни е, съди. Тук говорим за модално, за разпределянето им сред държавите членки. Надявам се и вярвам, че ще бъде намерено едно разумно решение. Председателят има ли а, да, Тадеус иска да вземе думата. Да, не сгадзам, че в... Благодаря, господин председател. Едно кратко изказване. Напълно съм съгласен с това, което каза Ева току-що. реформата на начина на работа на съда наистина е ключова. Днес финансовото положение затруднява всичко, само че този аргумент не може да се изтъква непрекъснато. Правилната работа на Европейския съд е много важна за работата на Европейския съюз, така че ви подкрепям изцяло. Благодаря срокове за измененията Срокът е 20 е, декември. Преминаваме към заседанието при закрити врата. Ще помоля всички, които нямат право да участват в това заседание при закрити врата, да напуснат залата. Ще дадем и няколко минути на техниците да изключат е, предаването на заседанието по интернет.